това колко е важна нейната независимост. Благодаря. Приключваме дебата по тази точка. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Лайнен Европейски економически сметки за околната среда. Бих искал да дам думата на докладчика. Господин Лайнен. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, днес ние ще дебатираме, утре ще гласуваме един европейски закон, който на пръв поглед може би не е толкова важен но с този закон за европейските сметки за околната среда ние отваряме една нова глава за измерване на напредъка и благосъстоянието. Отдавна знаем, че брутният социален продукт не е достатъчен за анализиране на економическото развитие на една държава, защото не съдържа данни за околната среда и социалните компоненти. Затова е важно всяка година ние да измерваме дали мерките, които взимаме, усилията, които предприемаме, са добри или не са добри. Водим месечна статистика на, за работния пазар, за пазара на труда, за развитието на економиката и така нататък. Ние знаем много добре какво се случва там. Що се отнася обаче за данните за околната среда, данните са много различни. А, и интегрираните сметки за околната среда трябва да дадат възможност на страните членки да водят по-добра сметка, да правят по-добър баланс и да могат да преценяват дали се движат напред или по-скоро назад. През 2002 година още парламента поиска да се събира информация за най-важното влияние, което се упражнява върху околната среда и да се информира за това обществеността. Ние желаем да имаме една економическа издържана концепция относно потреблението на ресурсите, за да можем да вземаме съответните адекватни решения. Затова през април 2010 година комисията започна тази законодателна инициатива, според нас твърде колебливо. Ние в парламента всички политически групи поискахме процеса да бъде ускорен, защото ОИСР и ООН говорят за тези неща вече от 50 години, а при нас процесът трае твърде е, дълго. Успяхме да постигнем значителен напредък при нас и в съвета. Е, в съвета беше доста трудно, тъй като някои страни членки изобщо не водят такива сметки за околната среда. Комисията предложи е, да се създадат три модула. Модула за емисиите в въздуха, мисля, че много добре знаем и сме наясно какви газове а, емитираме в въздуха. А, втория модул касае разходите и данъците, свързани за околната среда, които събират всички страни членки. И третия модул а, касае материалните потоци, които трябва да получат а, а, количествено изражение. За нас този подход беше твърде упростен и парламента поиска да се водят сметки за енергията, отпадъците, водите, състоянието на горите. Това са модулите, които ние желаем спешно да бъдат създадени. Водиха се спорове за това дали трябва да бъде включена сметка, съответно статистика за рибните запаси и моретата. Мисля, че трябва да се подобри методиката в, в в тази компонента. С други думи, поискахме подобрение. Комисията трябва през 2012, най-късно 2013 година, да излезе с предложение за изменение на тази директива т.е. да въведем паралелно с брутосоциалния продукт и брутоекологичен продукт for your speech and being also so... Благодаря ви за вашето изказване и за това, че спазихте времето си, нещо, което е доста рядко в парламента. Господин комисар Холирен от името на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати. Както каза докладчикът, целта на предложението на комисията е да се създаде обща правна уредба за събирането и предаването, както и анализа на европейските економически сметки за околната среда, за да постигнем по-балансирано вземане на решение в сферата на устойчивото развитие. С представянето на това предложение комисията изпълни първата точка от пътната си карта отвъд БВП във времена, когато Европа се стреми да постигне ефективно използване на ресурсите и устойчива економика, тези данни ще ни позволят да обвържем екологичните и економическите фактори. По този начин ще имаме възможност за по-всеобхватни и по-добре информирани политически решения. Много плодотворното сътрудничество между трите институции – ни помогна да постигнем общата ни цел, а именно създаването на този рамков регламент по европейските економически сметки за околната среда като първа част от процеса. Това включва сметки за емисията във въздуха, налози свързани с околната среда и сметки свързани с материалните потоци. В момента тези данни се събират само доброволно в повечето държави членки. Затова в по-голямата си част събирането на съответните данни няма да представлява допълнителна тежест на респондентите, тъй като държавите членки ще могат да събират данните въз основа на вече съществуващите източници на данни. С този регламент създадохме важна основа за статистическа информация за взаимодействието между економиката и околната среда. Ние се надяваме за напред да разширим анализа на това взаимодействие, както е посочено и в доклада. Що се отнася други, до другите модули, те са с различна степен на зрялост. Това въжи за модула за дървесината, за рибните запаси, за минодобивната промишленост. И регламентът предвижда евентуално въвеждане на нови разпоредби, свързани с бъдещи модули. Комисията, разбира се, ще се отчита пред парламента и пред съвета на всеки три години за разработването на нови модули и ако е необходимо, комисията също може да внесе нови законодателни предложения за нови модули. Господин председател, почитаеми депутати, в заключение бих искал да благодаря на докладчика Йолайнен, на докладчика Сянка, господин Мартин и всички членове на Комисията по околна среда и по економика за конструктивния подход и за много ценни им принос. Благодаря ви. Behalf... Благодаря. От името на Комисията по економически въпроси думата има колегата Ханс Петър Мартин. Благодаря, господин председател. Ако погледнем назад във времето, Йо Лейнен и аз сме съгласни по отношение на основните теми в този доклад. Статистиката общо взето може да се окаже привлекателна, когато Европейския съюз има проблеми. Ако погледнем обаче цялостната картина, ще видим, че има неща, по които нямаме споразумение. Аз участвах в изготвянето на това становище в комисията ЕКОН, комисията по економически и парични въпроси. Този доклад, който имаме сега, не е толкова голям, колкото се искаше на нашата комисия. Има обаче 37 гласа за, нито един против. Искаме да има устойчива статистика в Европа и тя ще е от полза за младите хора. Онези хора, които разбират, че за бъдеще ще имаме нужда от добро измерване на общите ни цели в тази брутална конкуренция с САЩ, Китай, с други страни. Трябва да успеем да следим как напредваме. Това означава, че ще имаме нужда от нови допълнителни модули, както каза и Йо Лайнен. Ако се върнем към 70-те години, тези теми вече са обсъждани. Добре е комисията да предвиди използването на подобни процедури. Мисля си, че е добре, че Евростат вече постигна напредък по отношение на начина по който се събират данните, макар че има известни затруднения в Гърция, например. 37 срещу нито един. Мисля си, че комисията ще има нужда от повече средства за постигане на устойчивост по отношение на статистиката, но това трябва да се направи чрез преразпределение на ресурсите, използвани за разширяването в миналото. Може да прехвърлим тези ресурси там, където има нужда от тях, за да бъде добър този проект. От името на НП колегата Хорс Шнелхарт. Благодаря, господин председател. Дами и господа, когато прочетох първото предложение на комисията, бях много скептично настроен а, от начина по който беше третирана темата. Но докладчика, докладчиката в сянка и моята предшественичка господя Соли представиха а, едно предложение, за което наистина можем да застанем. Защото в повечето държави а, данните за околната среда в рамките на тези три модула, дори в по-широк похват, се събират а, и нека да имаме информация за това а, какви са резултатите по отношение на емисиите във въздуха, материалните потоци, разходите и данъци за околна среда. Това ще ни помогне по-добре да разберем взаимовръзката между економиката и околната среда и ще можем да проверим как върви устойчивото развитие на Европа а, и дали напредваме по отношение на екологичната политика. Искам обаче да отправя едно предупреждение управление. Ние непрекъснато говорим за намаляване на бюрокрацията. Искам да отправя апел към комисията а, да я подканя да направи така, че да не се създават нови бюрократични изисквания, защото това няма да бъде правилния път. Желая да попитам комисията дали възнамерява да създаде нови работни места в тази връзка с комисията или ще се справи с досегашния персонал, за да можем да преценим дали ще се сблъскаме с увеличаване на бюрокрацията или не. Надявам се в началото на 2013 година да разполагаме с първия доклад за приложението а, и след това ще решим кои нови модули ще се прибавят към сега съществуващите, защото тогава ще знаем по какъв начин се е отразила тази нова система върху действителността и върху законодателството, защото аз бях ужасен от това, че съществуваше възможност да не се провеждат разисквания по този въпрос в парламента. Но това не е така. Благодаря. Госпожа Марита Увскок, социалисти и демократи. Е Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното. Изключително важно е да имаме политика в областта на околната среда, която да се основава на фактите. Имаме нужда от достъп до по-надежни показатели в тази сфера. За екологичната политика условията същите, както за политиката на развитие, на разпределение, по промишленост, не може да се приемат погрешни решения. Няма как да се вземат обаче правилни решения, ако няма необходимата информация за това. Сега имаме нещо ново. Знаем, че БВП не функционира в тази област. Нещата се изкривяват, затова имаме нужда от една по-голяма, по-широка перспектива. Освен това е важно да събираме екологична статистика на европейско ниво. Така по-лесно ще прилагаме тази политика във всички държави и членки и ще може да имаме политика, която да работи, защото има някои държави членки, в които тя не работи. Даже точно обратното се случва. По отношение на това решение, мисля, че трябва да се погрижим то да стане важна част от всички решения, които се взимат в тази област, в държавите членки и в Европейския съюз, защото това е начин да се гарантира едно качествено общество. Освен това трябва да има необходимите ресурси, за да нямаме неща само на хартия. Господин Гербранд има думата от либералите и демократите. Благодаря на господин Лайнен, на докладчик е, за е, добрия доклад. След много години борба, най-накрая успяхме като че ли да направим една стъпка в посока към устойчивото развитие. И тази стъпка е необходима, защото системата, която използваме по-настоящем, не работи. Тя ни позволява безплатно да експлуатираме природата. Защо устойчивата енергия е по-скъпа, отколкото конвенционалната енергия? За това, защото разходите за въглища, нефт и газ се плащат от всички. Това не са технически подробности, това са важни неща. Тук става дума за измерване, за събиране на данни, става дума за европейски економически сметки за околна среда, които ще помогнат на Европа а, да постигне устойчиво екологично развитие. Господин председател, страните членки трябва да бъдат призовани да работят с данните, които са събрали, защото да измерваме означава да знаем. И когато получаваме от тези данни някакво знание, трябва да го използваме. Точно това е важната следваща стъпка. Иска ми се от все сърце това да доведе до там стотиците милиарди субсидии а, за околна среда да бъдат а, намалени или премахнати. Още веднъж благодаря на комисията, благодаря на докладчиците. Това е само предварителната работа, която е свършена. Благодаря. Господин а, колега Михаил Кранополос, Тремополос, извинете. Благодаря ви, господин председател. Чухме от доста колеги, че имаме нужда от подробен анализ на европейската политика в областта на опазване на околната среда. За целта ни трябват надежни данни. Също така трябва да гарантираме това, че данните могат да се събират и да бъдат съпоставими. Но много често тези данни зависят от показатели, които са различни в различните държави, въпреки че те измерват едно и също нещо. Например, наблюдава се липса на определени природни ресурси. Има също така и въпрос за качеството на наличните данни, както и за отчетността, свързана с економическата и социална стойност на добива на определени ресурси. И ако това не бъде направено, тогава лицата, взимащи решения, ще получават погрешни послания и страните няма да могат да се развиват по пътя на устойчивото развитие. Така че економическите сметки за околната среда трябва наистина да обхващат различни показатели, а не само показатели, отнасящи се до БВП. Комисията трябва да започне да взима решение за следващия период, така че да можем да допълним БВП с по-надежни данни, които ни дават по-добра представа и по-добър подход. Трябва да гарантираме това, че обхващаме въпроса за въглеродни отпечатък, отпечатъка върху околната среда и цялото екологично измерение. Всичко това трябва да се отчита. Трябва също така да отчитаме социалните показатели, както и индекса на човешката бедност. Това, което се опитваме да правим тук е да се съсредоточим само върху екологичните налози, и мисиите във въздуха и въпроси свързани с макроекономически показатели, такива като материалните потоци. Нищо от това, което обсъждаме тук, не засяга същината на проблема. Необходим е по-добър, по-всеобхватен подход, който е отразен доклада на Йолайнен, председателят. Колеги, моля, говорете по-бавно, защото ви говорите прекалено бързо и за това страда качеството на превода. Моля, говорете по-бавно. Сега господин Пол Натал, моля. Господин председател, регламент по отношение на европейските економически сметки за околната среда звучи много е, отчаяващо. Нали? Това е един от най-опасните видове законодателство, защото медиите и хората просто няма да го е, прочетат. Цитирам, става въпрос за емисии свързани с е, въздуха, советизацията продължава. Евростат и така нататък. Нека да сме откровени. Искате да има още повече данъци и още повече контрол. Затова сте за тази статистика. Най-лошо от всичко е, че това е регламент, а не директива регламентите са много по-опасни от директивите, защото влизат в британското законодателство и заобикалят британския парламент. Това е много опасно и това е начинът по който демокрацията умира. Благодаря, колега. Има синя карта. Искате ли да отговорите на въпроса? Колегата Мартин беше първи, колегата Зебер беше втори. Колегата Мартин, бихте ли задали въпроса си?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 Ние тук сме избрани за членове на Европейския парламент. Ако вие гледате на себе си като на британски е, депутат, е, говорете за британския парламент. Вие казахте, че статистиката се съветизира. Е, според вас събирането на статистика представлява ли съветизиране? Това не е ли събиране на конкретни данни и числа, числа за процеси и така така нататък. Ние събираме всякаква статистика за банките, примерно. А, за вас не е ли важно гражданите да имат достъп до тази информация, за да може възоснова на тази информация да се вземат разумни решения или всичко това вие наричате съветизиране? Well, let me make the first point. Първо, Парламента обича да контролира нещата централно. И още нещо. Нито един от комисарите не се избира от народа. Демокрацията е ценна за цяла Европа. Да, вярвам, че виждаме и ставаме свидетели на съветизация на Европа. И факт е, че тези решения трябва да се взимат на ниво държава членка. Факта, че регламентите могат да заобиколят парламентите, хората, които са избрали други да ги представляват, е нещо позорно и това е съветизация на Европа. Благодаря. Рихард Зебер, следващия оратор. Две минути, колега. Е Аз имах един колега към предния оратор. Приемате ли го, господин председател? Много, много прост въпрос. Uh, продължили от самото начало? Uh, Благодаря, господин председател. Господин Натълс uh, оплаква от, е, много, от е, неща, които се правят в много страни членки от 2006 година. Е, Йолайнен, според мен, е свършил чудесна работа, защото в момента се опитваме да изковем закон за нещо, което вече отдавна се прави. Данните са е, добри, само ако можем да ги сравняваме. И сравнимостта на данните е нещото, което се върти всичко останало. Точно за това ние създаваме Европейската економическа сметка за околната среда. Това, тези данни се събират от 30-те години. В момента се опитваме да зададем единен стандарт, за да може да сравняваме напредъка на развитието на държавите а, тук виждам а, много големи шансове за еврото, което да придобри своите позиции като валута, възоснова на като се правят сравненията. А, знам, че тези сметки имат много празноти. Нека сега да, нека да помислим за Фукушима. Нещата там са подобни, защото Фукушима ще се отрази много добре на а, економиката на Япония, тъй като там ще се направят инвестиции и така нататък. Ето това се има предвид, а, когато се говори за брутен вътрешен продукт и отвъд него. Днес ние дискутираме и утре ще вземем решение за тази европейска сметка за околна среда господин НАТО, мисля, че не може да бъде против решенията, които ще се вземат. Това не е въпрос на голямата политика. Е, нашата цел е да създадем нещо, което ще ни помогне да проверим каква е политиката, която водим, колко суровини са ни необходими е, е, и така нататък. Искаме просто да подобрим законодателния процес. Искаме всички да прилагат една и съща система. В противен случай няма да има смисъл от всички данни, които се събират. Благодаря на докладчика. Next. Благодаря ви. Следващия оратор е господин Арсенис. Минута и половина. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. И аз бих искал да поздравя Йо Лайнен за огромната работа, извършена от него по този доклад. Наистина, изключително важно е да преминем към економически сметки за околната среда, които отчитат и социалните фактори. Имаме не само економическа, но и екологична криза. Нямаме много възможност за маневриране. Както каза господин Зебер, трябва да се движим в посока една по-различна среда. Например, в Гърция горските пожари разрушават огромни площи. Това също означава замърсяване на въздуха и на водата. Подобни явления не могат винаги да се измерят само чрез БВП. Разбира се, има дългосрочни последици за засегнатите територии. За това економическите сметки за околната среда не са съвършени, но все пак това е важна стъпка в правилната посока. Ще имаме по-ясна представа за това какво се случва в действителност. По този начин ще можем да формулираме една политика, която повече отговаря на реалността и това ще подобри европейската економика. Следващия оратор за една минута. Господин председател, господин комисар, искам да поздравя Йо Лайнен за този много важен и отличен доклад. Този регламент е много важен, както вече много колеги подчертаха, защото най-накрая ще имаме правно основание за вземането на важни решения и за създаването на една интегрирана счетоводна система. По отношение на приложното поле, важно е да отчетем въздушните емисии, превенцията на отпадъците и материалните сметки. Трябва да се отчита различното положение в различните страни, като казвам това на предвид националните сметки. Комисаря също говори за това. По отношение на новите модули, важно е те да отчитат стратегията за 2020 година. Благодаря. Една минута за колегата Оресте Роси. Свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Този регламент е част от законодателството, насочено към създаване на подход извън ПВП. И затова оценката на политиката трябва да включва и економически и екологични фактори. Приветствам предложението на комисията да се провери състоянието в държавите членки, в които бюрокрацията е прекомерна, когато става дума за економическите сметки за околната среда. За това нашата група ще се въздържи. Ние сме срещу предложението на оратора да се въведат нови модули. Ние трябва да гарантираме това, че клаузата за преразглеждане да се отнася към предлаганите от докладчика модули, така че да можем да проверим метода за събиране на данните и качеството им. Смятам, че цялата тази история с модулите е просто допълнителна бюрокрация за държавите членки. Председателят, благодаря ви. Госпожа София Кони. Президент, месье комисар. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар, за мен целта на политиката е да намери тя най-добрите решения на възникващите проблеми. Как ще постигнем това обаче, ако не знаем какви са проблемите и съответно какви може да са решенията? Това е фундаментален въпрос този въпрос възниква не само във връзка с екологичната политика. Затова е изключително важно политиците да разполагат с надежна информация, нещо, което да е всеобхватно, особено като се има предвид настоящото състояние на нещата и околната среда. Това се казва и в заключенията на съвета от 2006 година. Там се призова Европейския съюз да разшири националните сметки, като се покрият основните аспекти на устойчивото развитие. Много съм доволна от това предложение на комисията и от тази инициатива. Така ще можем да получаваме повече информация относно емисиите, относно екологичните данъци, такси, потоците утре при гласуването трябва да се погрижим е, за това всички държави членки да участват е, в е, това начинание, да имаме стабилни данни, как ще определяме европейските политики, ако не разполагаме с данни за положението във всички държави членки. В заключение искам да подкрепя две идеи, за които НП се бореше. Европейската комисия трябва да може да използва делегирани актове и трябва да може да преразглежда процедурата на всеки 5 години. Клаузата за преразглеждане в този регламент е изключително важна. След няколко години ще имаме нужда от допълнителни данни, но трябва да вървим стъпка по стъпка. Този регламент е стъпка напред, така че нека да даваме се в този дух. Благодаря. Госпожа Карин Каденбах, минута и половина. Уважаеми господин председател, господин комисар, скъпи колеги, аз също искам да благодаря на Йолайнен за доклада за този регламент, който отдавна трябваше да бъде прият. Ние винаги сме разчитали на това парламент да вземе това решение. А, и а, Установихме, че тази статистика а, се събира от повечето страни членки, но не е залегнала в една обща законодателна а, рамка, в резултат на което се нарушава доверието на обществеността към а, Европа. А, ние желаем да премахнем поляризацията а, между а, екология и економика. Е, бихме желали да насочим развитието на там, е, че определени мерки да се в полза както на економиката, така и на околната среда е, и на социалната среда и обратно този начин ние, политиците, желаем да повишим качеството на живот и то не само на работното място, но и по отношение на околната среда. Искам да се присъединя към нещо, което каза Йола, Йолайнен, да е, изминем пътя на развитието от брутния вътрешен продукт към е, брутния екологичен е, продукт. И аз е, вярвам, че ние ще успеем да направим това в Европа с помощта на Европа европейските економически сметки за околната среда. Благодаря ви. Продължавайте така. Благодаря. Криста Клас има думата. Господин председател, господин комисар, дами и господа. Добрата статистика, събирането на добри данни са в основата на доброто бъдещо развитие. Нашата цел е да хармонизираме статистиката в страните членки, за да позволим на Европа да вземе важни решения, правилни решения за бъдещето. Целта е да се събират сравними данни от страните членки. Въпросът е какви е, е, други данни, каква допълнителна информация можем още да се събираме от страните членки, за да взимаме балансирани решения. Европейската комисия желая да разшири економическите сметки за околната среда и да ги раздели в три модула. Модули за вредни емисии във въздуха, модули за материалните потоци и модули за разходи и данъци за околната среда. Аз а, си задавам въпроса а, каква тежест биха имали подобни а, изчисления. Аз не съм на мнение на колегата а, и на докладчика, защото нашето желание е едно, а осъществяването на практика е друго. А, аз се питам каква ще бъде бюрократичната тежест а, и каква ще бъде обективността на събирането на тези данни за вредни емисии, материални потоци, разходи, данъци и растения, емисиите на въглероден диоксид и така нататък емисиите на въглероден диоксид от растения също трябва да бъдат включени в подобни сметки. Смятам, че трябва да постигнем компромиса, да бъдат събирани допълнителни данни, само ако това е задължително необходимо и да не се накърнява от правомощията на отделните страни членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на колегата Табайди. Е, Благодаря ви, господин председател. Нашият колега Лайнен е написал чудесен доклад, който е важен както за нашата економика, така и за цялото ни общество. Като отговорник по проекта Аз отговарям и за темата ефективно използване на природните ресурси, така че за нас тези данни, които ще се събият, са много важни. За нас е важно ефективното използване на природните ресурси, а то няма да бъде възможно, ако не се събират надежни данни. Като член на Комисията по селското стопанство, за мен е важно най-накрая да разберем каква е социалната стойност на природните богатства и на екологията. А без статистически данни ние не можем да видим колко и по какъв начин се потребява примерно от фермерите и по какъв начин и с колко фермерите допринасят за брутния вътрешен продукт и така нататък и за останалите отрасли. За това смятам този доклад за прогресивен. Благодаря. I procedure. Започваме процедурата на изказвания с привличане на вниманието председател господин Рубик за една минута. Микрофон, моля. Ораторът говори без микрофон. Благодаря, господин председател. Слава Богу, микрофона проработи. Статистиката е нещо, за което много се говори и много се спори. А, трябва да вземем предвид обаче и защитата на данните, която е задължително необходима. От друга страна обаче ние се нуждаем и от прозрачност. Затова трябва да разработим процедурата на случайни проби, която автоматично да избира и да сравнява данните. Автоматизацията на процеса ще е, улесни политическите решения, които ще трябва да взимаме за в бъдеще. Благодаря ви, господин председател. Е, Благодаря ви. Госпожа Анжелика Бортман, за една минута, моля. Президент. Благодаря, господин председател. Европейската економическа сметка за околната среда ще ни даде важни а, а, насоки а, за вземане предвид на екологичните аспекти при взимане на политически решения. събраните и анализирани данни ще бъдат а, особено важни за противодействието на антиекологичното влияние на а, економиката. Това ще ни помогне помогне да противодействаме на загубата на биологично разнообразие, измененията в климата и изчерпването, прекомерното изчерпване на природните богатства. Надежните данни и съответно добрите прогнози, извлечени от техния анализ, ще ни помогнат да измерим последиците от нашата економическа политика и ще дадат добавена стойност за страните членки. Госпожа Цавела за една минута. Благодаря ви, господин председател. И аз също бих искала да поздравя господин Лайнен за изключително важния му доклад. Смятам, че Европа вече е стигнала до онзи момент, когато наистина се наблюдава противоречие между технологичния напредък и опазването на околната среда. Тези две неща са тясно свързани. Европейският парламент проявява екологична съзнателност и е този доклад ще ни позволи да имаме много по-ясна и точна представа за това какво се случва с околната среда. Има три важни момента. Първо, трябва да имаме точни данни за ситуацията с околната среда в отделните държави членки. Подкрепям процеса, според който на всеки 5 години се задейства клаузата за преглед. Необходимо е също така да има общо измерване на напредъка, що се отнася до околната среда. Председателят, благодаря ви, госпожо Завела. Сега господин Обермайер за една минута, моля. Благодаря, госпожо председател. Ако искаме да запазим околната среда за бъдещите поколения, не трябва да разглеждаме економическото и екологичното развитие по-отделно. Такава възможност ще ни дадат европейските економически сметки за околната среда. В основата на всяка една добра сметка стоят обаче достатъчно наброй и надежни данни. Ако Европа обаче иска да получи данни от страните членки, трябва да прави чувствителност към някои теми, например достатъчното обозначаване на происхода на хранителните продукти, атомната енергия и така нататък. Нека да не забравяме за последния скандал с краставиците където става ясно каква е взаимовръзката между економиката и а, екологията. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Τελείωσαν εδώ οι Благодаря ви, уважаеми колега. И последният оратор бяхте вие. Сега дам думата на господин Комисара. Благодаря, госпожо председател уважаеми членове на парламента. Много ви благодаря за този дебат по същество, в който демонстрирахте отговорност. Всички сме съгласни с това предложение и неговата полза предложението за европейските економически сметки за околна среда. Казваме, че трябва да Предприемаме следващите стъпки, които да ни водят към една по-устойчива економика. Няколко отговора ще дам. Това е първия регламент, в който има три модула. Това е началото от гледна точка на законодателството. Втората партида модули сега се подготвя за следващия регламент към края на 2012 година планираме и трета партида. Работата продължава и ще продължава. По отношение на бюрокрацията, този регламент няма да създаде нова административна тежест за предприятията, защото използваме съществуващи статистически данни. Всъщност Великобритания е лидер по отношение на екологичното счетоводство трябва да се отбележи. По отношение на статистиката, взимам повод от казаното от господин Лайнен и от други оратори, Постигнали сме значителен напредък по отношение на подобрението на статистическите системи на Европа през последната година и половина. Например, разполагаме с едно законодателно предложение, което беше направено за първи път на 10 февруари миналата година, след като парламент подкрепи създаването на настоящата комисия. А става въпрос за регламента за одитните правомощия на Евростат. По този начин Евростат има възможност да проверява и одобрява източниците на статистически данни. Това е много важно, когато става въпрос за ситуации като тази в Гърция, например. На второ място, плана за действие за Гърция се прилага за година успяхме да променим изцяло статистическата система, за събиране на данни в Гърция и по отношение на свръх дефицита имаме вече много по-добри статистически данни. Евростат разполага с такива данни по отношение на Гърция и накрая по отношение на ресурсите. Нямаме нужда от ресурси за тези економически сметки за околната среда. Съгласен съм с господин Мартин, че имаме нужда от достатъчно ресурси ще използвам пленарната сесия в Страсбург и в Люксембург. Ще се срещна с генералния директор Валтер Варемахер. В момента работим по преразпределение и подобряване на използването на ресурсите в Евростат, за да отчетем основните приоритети. Аз няма да взимам от парите за разширяването, както намекна господин Мартин, по отношение на Западните Балкани, демокрацията, мира в този регион, те остават наш приоритет. Това въжи не само за комисията, вярвам, че това е така и за парламента моля да не забравяте, че без нашата мека власт и без нашата политика на разширяване, Радко Комореч нямаше да бъде в Хага сега. Моля ви да не забравяте това. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на нашия докладчик за две минути. Заповядайте. Либе колеги и колеги, Скъпи колеги, благодаря ви за разискванията и за подкрепата, която изказахте в подкрепа в полза на европейските економически сметки за околна среда. Виждам, че парламента а, стои зад тази идея. Мога да споделя това, което каза госпожа Каденбах. Мнозина от нас смятаха, че такива сметки вече се водят, а установихме, че подобни данни изобщо не се събират, така че ние, така да се каже, насляпо правим изявление относно състоянието на околната среда в Европа Колегата Бранди каза, че данните са основата, на която извличаме знания, а знанията са ни необходими, за да взимаме по-добри решения. И тези економически сметки за околната среда ще ни помогнат. В стратегията Европа 2020 голямото заглавие, основната цел е устойчивото развитие. Надяваме се да а, поставим основата, на която да успеем да преценим постигнали ли сме успех в изпълнението на тази цел или не. Твърдя, че брутосоциалният продукт не дава достатъчно информация за ресурсите, които сме изразходили и изобщо за целият проблем, свързан с устойчивостта, така че е необходимо да се направи нещо повече. Госпожо Клас, това няма да бъде твърде голяма тежест за страната страните. Модулите ще бъдат разработени един по един и ще бъдат изведени от отделните закони, тъй като в тези закони за отпадъците, за качеството на въздуха и така нататък, вече се съдържа изискване за събиране на подобни данни ще работим в връзка с конвенцията за климата, за опазването на биоразнообразието и след като сме ги подписали, трябва да кажем на останалата част от света дали сме били добри или не. Така че благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на Евростат, която ще трябва да свърши работата всъщност след това. Надявам се да има достатъчно ресурси, защото без пари, без достатъчно ресурси няма да могат да бъдат събрани и обработени тези данни. Благодаря ви. Мнозина от вас правилно забелязаха, че темата има важно политическо значение. Това е нов начин на подход към проблемите в Европа. И си. Е. Благодаря ви, господин докладчик. С това приключваме дебата. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Сега следващата точка от дневния ред